включите моето изказване а, по тази тема, за да а, може това, което казах, да фигурира в, съответният, в съответната страница. Председателят а, казва, да, вашето изказване ще бъде включен в, та, включено в тази а, точка. Вашите усилия не отидаха на празно, госпожо Басеско. Утре продължаваме, четвъртък 6 май в 9 часа до 1 часа. Протоколът ще бъде публикуван и ще бъде е, публикуван е, на страницата на парламента. Закривам заседанието. Приятна почивка.